във вторник, съгласно член 74, заедно с заместник председателите на парламента, са, подписахме пет законодателни акта. Те ще бъдат публикувани в протокола от това заседание.